за да можем да започнем работа. Отново най-сърдечно добре дошли на следобното заседание. Ще ви помоля да се подготвите за работа, за да е, продължим процедурата по гласуване. Сега сме на 48 точка от дневния ред. Европейската е, сметна палата, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета. Европейски съд, извинете. Е, първо изменение. Кой е за? Отново 48 точка от дневния ред. Е, Европейския е, съд. Общи. Е, първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отпада. Сега гласуваме общо за освобождаване от отговорност. Кой е за? Штирек. Извинявам се. Става дума за електронно е, гласуване. Така че, моля, електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така продължаваме. a Júri egyes számú módosító javaslata. Júri, едно. За. Кой е за? Против. Кой се е въздържал? Приема се. Юри 2. Имате ли нещо против? Дали бихте имали нещо против, ако Гласуваме анблок от е, Юри 2 до Юри 7. Ако не възразявате, да гласуваме за е, гореспоменатите изменения на блок. За, против. От изменение номер 2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 Значи до 7 гласуваме анблок за, против, за въздържали се, приема се, приемат се. Сега да гласуваме за изменение 7. Кой е за? Алинея 16, изменение 7. Последното. За, против, въздържали се, приема се. О, отпада, извинете, отпада се. Сега по общия текст, по целия текст, електронно гласуване – Гласувайте веднага. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Сега 49-та точка. 49-та Сметната палата. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласувайте електронно за цялото предложение. Край на гласуването. From the socialists, uh, от социалистите един глас повече. Един глас повече от социалистите. Сега, днес е, сутринта бяха един по-малко, сега е, понеже сутринта бяхме един по-малко, сега един е, повече, следователно няма да гласувам този път. kettes számú módosító javaslattól a tízes számú módosító. Кой съгласни ли сте да гласуваме блок от 2 до 10? Из, извинявайте, господин председател. Има разминаване между това, което казвате и което чуваме от превода. Как бих могъл да помогна? Какво да направя? Helyreállt a tolmácsolás? Така, превода е, чува ли се? Всичко наред ли е с превода? Próbáljuk мег, nézzük мег, hogy мост мюкадик. Да опитаме отново, да видим дали е, функционира всичко. Бихте ли кимнали и дали знак е, с глава, ако всичко е наред, е, чували се всичко добре. Благодаря. Значи, е, съгласни ли сте? Бихте ли се съгласили от 2 до 10 да гласуваме амблок? Кой е съгласен с това? Не, не сте съгласни, има възражение. Тогава да гласуваме по изменение 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Колко? Приема се. Изменение 4. За? Против? въздържали се, приема се. Пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Нататък. Седмо изменение. За, Измене, е, промя, е, грешка за 6 гласуваме. За, против, въздържали се, отпада. Сега вече гласуваме за изменение 7. Не. Трябва да се провери електронна проверка на изменение 6.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 Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 10 за против въздържали се. Струва ми се, че е прието, че се приема, но може би е по-добре да проверим. Електронно гласуване, моля по 12, параграф 12, изменение 10. Приема се. 12А, изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 12 за, против, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, по поправеното предложение за решение, моля да гласуваме в цялост електронно. Край на гласуването. Приема се. 50-та точка от дневния ред. А, значи това е освобождаването отговорност във връзка с изпълнение бюджета за 11-та, общ бюджет на Европейския съюз, Европейски економически и социален комитет. Изменение 1. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Така, сега като цяло електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега с другите изменения. Три за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четири за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 6 са оттеглени. Сега изменение 7. Към него има устно изменение от е, страна социалисти, социалистите. Така модифицирано с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Ето вече сме изморени не виждам е, много ясно вдигнатите ръце, затова трябва да го проверим електронно по 8 изменение. изменение. Край на гласуването. Приема се. 9. За. Против.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 Сега 16. Изменение 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Доста е малка разликата, не мога да реша сам, така че да го проверим е, електронно. Еле... Гласувайте, моля. 16. За, за 16. Край на гласуването. Удишто Афога тук. Тизен хетеш. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че е прието, но да проверим. Моля, гласувайте за 18. Край на гласуването. Приема. Прието е. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Отхвърля се. Сега да гласуваме по така по измененото предложение за решение. Електронно. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с е, Комитета на регионите 2011 11 година. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронно гласуване за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Кой е за? 2. Э, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Едно, две. Сега връщаме се да проверим с електронно гласуване изменение 2. Край на гласуването. Módosítást elvetettük. Most szavazunk tehát a hármas számú mód. Отхвърля се. Сега гласуваме по изменение 3. Кой е за? Против? Приема се. Сега изменение 4. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за,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 По поправеното е, предложение, моля, гласувайте електронно за, не, в, за целият текст. Край на гласуването. Приема се. Нататък с 52 точка. Европейския омбудсман. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. За освобождаването като цяло електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега изменения по проекта за решение. Предложението за решение. Две. Кой е против? За, против. Приема се. Три За, против. Въздържали се. Приема се. Четири. За, против. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. 6, извинете. За, против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се.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 Приема се. Накрая, но не на последно място, е, освобождаването отговорност на Европейски надзорен орган по защита на данните. 2011 година. Това е последното гласуване за днес. Едно, едно, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. да проверим, да гласуваме електронно за предложението. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега следващото предложение за изменение. Либе 2. Кой е за?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 въздържали се, приема се и накрая Либе 4. За, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме електронно за е, целият текст, поправения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. приехме предложението. Скъпи колеги, с това приключваме гласуванията за днес. Благодаря ви и поздравявам всички докладчици. Благодарим нашите сътрудници в, е, от секретарията. number 46. Yes, now is the study. The yes. Presentation of the study. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk is a munkát. Скъпи колеги, продължаваме с подневния наред. Стигаме до следващата точка. А тя е едно проучване на тема разли, е, разлики между държавите членки в административното изпълнение при възстановяване на традиционните собствени ресурси на ЕС. Това проучване ще бъде представено, е, след което ще е, проведем дискусия и сега давам думата на колегата госпожа Естер Деланге. Thank you, uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Благодаря, благодаря, господин председателю. Nederlands, omdat wij nu toch uh, overstappen op een uh, problematiek die vrij... Uh, uh... Сега ще засегна един проблем. Наистина много сложен. Традиционни собствени средства на Европейския съюз. Всички знаем за какво става дума тук. Това са средствата, благодарение на които всъщност може да се изпълни бюджета тогава, когато има недостъг на средства и се използват е, национални вноски, за да се попълнят липсите. Така че колкото по-малко са традиционните средства, колкото по-малко са нередностите, толкова повече ще трябва да използваме национални вноски, за да може да се покрие разликата. Така че за нас е много важно да знаем точно какво се случва в държавите членки, когато те се опитват да събират своите традиционни собствени средства. Много важно е да имаме ясна информация – и тук в парламента ние възложихме проучване, за да разберем кои държави членки се справят добре, кои не чак толкова добре и какви полуки можем да извлечем в нашата комисия от онези държави, които се справят по-добре от други. Какви са финансовите последствия от всичко това? Какво би се случило, ако в крайна сметка всички се справят отлично? Не бих искала да отнема много време сега от изказванията. Това беше мандата на проучването и най-добре ще бъде да изслушаме онези, които са провели самото проучване. Благодаря. A parancsoljanak, meg is adom a szót a tanulmány Давам думата на колегите, които ще ни запознаят с констатациите на проучването. Казвам се Джейн Спенс. Аз съм е, бив служител, вече пенсиониран на, е, в Европейския съюз и преподавам е, в Сиенс по Париж класове на магистри а колегата ще се представи. Ханс Дейвидс. Казвам се Ханс Дейвидс и съм бивш служител на холандските данъчни служби. Специализирам злоупотреби и престъпност. Със същите проблеми се занимава продължение на 18 години в последствие и в Европейската комисия, Генерална дирекция бюджет, а също така и ОЛАФ. В комисията работих по отношение традиционни собствени средства, а в ОЛАФ борба с преступността в същата област. Преди повече от две години напуснах комисията и започнах собствена дейност в областта именно подпомагане на Европейския съюз относно събиране, подобряване митническата събираемост. От, както знаете, е, митническите налози и налозите за захарта са средствата, които всъщност постъпват в собствените ресурси. И разбира се, всичко зависи от националния доход на държавите членки. 68% беше 2011 година. Разбира се, в крайна сметка а, има и редица други постъпления от различни глоби и така нататък. Този доклад се занимава изцяло с събирането на традиционните собствени средства. Тъй като брутният национален доход е всъщност балансьора в уравнението, много по-добре е да се събират задълженията, защото в противен случай другите държави членки, които са събрали тези средства, в крайна сметка ще трябва да попълнят отворилите се липси от неизпълнението именно с ресурс от националния си доход. А, проучването е, разполага с данни, които са а, на разположение на обществеността. Влизат данни от докладите по изпълнение на бюджета, бюджета също така доклад свързан с дейността на ОЛАФ и годишния доклад със съответните приложения относно борбата срещу злоупотребите и годишните финансови отчети. Тук посочваме разбивката за всяка една държава членка. Можете да намерите данните на сайта на комисията и там ще намерите най- последни данни по темата. Договорът изисква финансовите интереси на Европейския съюз да бъдат спазвани и опазване и се прилага една политика, благодарение на която може да се разгледа всеки отделен случай. Разбира се, ако е необходимо, се сезират и съдилищата и това води до положителни резултати. Освен общностната нормативна уредба, Разбира се, държавите членки и службите, митническите служби са различни по отношение на правомощията, които разполагат, задачите, които трябва да изпълняват и процедурите си. Така че, използвайки публично наличните данни във всяка една държава членка, ние успяхме да засечем разлики – в резултатността на събирането на митните сборове на държавите членки. Ние това наричаме събираемост на митнически задължения. И, както вече казах, когато не се събирате, трябва да се доплаща от националните доходи на държавите членки. Now, is... Сега, въпросът е следния какво се състои този процес на а, събиране на задълженията? Има пет различни етапи, които ние разглеждаме и тези етапи представляват всъщност един обичайен административен процес. Няма нищо тайно. И в областта на събираемостта тези пет елементи всъщност са свързани с отделните етапи, засичане на нередовности, на изпълнение. Установяват се съответните митнически задължения. Трябва те да се съберат. Ако са събрани, тогава се прехвърлят парите в Брюксел към комисията. Сега, системата всъщност на практика представлява един затворен кръг. Когато се влезе в системата, трябва да се преминат през тези етапи, които са съвсем ясни и така може всъщност да се постигне до събираемост и изпълнение на необходимата задача. Ако влезете в този процес, трябва да се премине през всичките тези пет етапа, преди да се прехвърлят средствата в Брюксел. Това, освен това, означава, че ако е един етап представлява слабата брънка в процеса, в крайна сметка ще се получат по-малко е, средства, което означава, че ако можете всъщност да се управляват тези пет различни етапа, в такъв случай ще могат да се съберат повече средства и ще може да се прехвърлят повече такива традиционни средства в Брюксел. Разбирате, че Колкото по-ясна е представата за всички тези пет отделни стъпки и колкото по-дълго се анализирате, тогава имате много по-ясна представа за цялото изпълняване на задачите от страна на митническата администрация. В крайна сметка, натрупания резултат от всички тези етапи дава възможност да се види какво е количеството средства, което всъщност митницата успява да събере в този ход на процесите. разбира се, всичко това е валидно и за обратното състояние на нещата. Когато на предишния екран всъщност вие видихте резултати за изпълнение и събираемост, а сега вече виждаме обратния процес на този слайд. Тук изпаряващото се не отива в е, Брюксел като постъпление. Така че много е интересно да видим къде а, е, именно във всяка една митническа администрация и държава членка се случва такова изпаряване на средства. Опитваме се да намерим данни а, е, на всеки един етап за да можем да придобием представа колко добре е, функционира една митническа администрация. И Опитваме се също така да разберем взаимните връзки между отделните етапи на процеса, което дава възможност за натрупване на средствата в крайна сметка. По този начин можем да получим информация за темпа на процесите, които се извършват в митниците. Какво предприехме? Може би това е нещо ново в нашия подход, а именно на всеки отделен етап – както изпълнението, така и изчезването, изпаряването на средствата, ние искахме да събираме данни и ги намерихме. Данни за изпълняване, за събиране и дати, данни за е, е, пропуск в събирането на тези средства. И по този начин всъщност стигнахме до едно общо из, изчисление – на е, средствата на тези отделни етапи. Извършихме това упражнение за всички държави членки и за период от 6 години, така както ни бе възложено от вашата комисия. Тоест, нашето проучване обхваща определен брой години, държави членки и етапи на процедурите. Всичко това взето заедно ни даде, даде възможност да разполагаме с ценни данни относно държавите членки в областта на събирането на средства, традиционни собствени средства. На всеки един отделен етап ние успяхме да засечем интересни резултати. Първо, установихме различия – значителни различия и когато ги разгледахме в общата перспектива на 6 годишния период, тези разлики се оказаха структурирани и, появяват ясен модел, дори тенденции в отделните държави членки. Като се свържат тези темпове на изпълнение с общо събраните традиционни собствени средства в държавата членка, ние успяхме дори да направим една прогноза а, за колко средства става въпрос. И така, стигнахме до резултата. Ако разгледаме всички държави членки 6 години, всички тези етапи, и ако всички държави членки са се справили в най-максимално добър начин, ще ви покажа след малко, тогава може би между 1 и 3 милиарда евро може да са били събрани в период от 6 години. Какво обаче установихме? Реалното изпълнение се равняваше на 0,7% можете да ни попитате, добре, какви полуки вадим от тук? Това означава, че изпълнението на вс... и всички засечени нередности за 100 евро, които са влезли във ведомостите на митниците, всъщност се равняват на 70 цента. Може би ще кажете, не е много. През годините обаче ние използвахме на един разчет от 2%. Виждате, че след малко ще ви покажа. Тук реализираме известен спад, но когато се използва 0,7 като индекс, можем да сравним държавите членки и установихме много големи разлики между тях. За всеки един отделен етап и за целия процес, много грубо казано, разликата между най-добрия изпълнител и най-слабия изпълнател беше фактор 20 е, към 1. Може би е, ще видите, че има различни положения в отделните държави членки, много различни една от друга през годините. И може би на това се дължат резултатите, но при всички отделни етапи ние използвахме много консервативни прогнози и разчети. Винаги взимахме е, най-високото постижение минус едно и най-низкото постижение минус едно. И така стигнахме до заключението, че средната разлика между високо и ниско изпълнение, имайки предвид минус 1, е 10 към 1. Много голяма разлика, както виждате. Сега искам да ви покажа една графика, на която са е, предоставени данни за цялостното изпълнение – и всички етапи са отразени в хода на този процес. От лявата страна на екрана виждате ЕУ, Европейски съюз. Едно. Какво означава това? Когато всичките държави членки се вземат техното осреднени данни заедно, това е Европейския индекс, едно – и тогава може да се изражат и останалите изпълнения на държавите членки по събиране на собствени средства, именно спрямо този индекс. Признаваме, че такъв един индекс е резултат на дескриптивна статистика. Няма деонтологична стойност изобщо, но въпреки това виждаме една много ясна картина. Защото тук разликата между най-високото изпълнение, най-низкото, най-високото минус едно и най-низкото минус едно е значителна. И ако разгледаме всичко това в рамките на 6 години, ще видим, че не само е значителна разликата, но тя е от структурен характер – още нещо, което също ни изненадва в тази графика, а и всички останали графики на отделните етапи е следното. Не е прекалено трудно да направим разлика между високото изпълнение, редовно изпълнение и липса на такова изпълнение. Почти на всички етапи ние установяваме, че редовното изпълнение – се движи с 30% е плюс или минус крива в сравнение с средното за Европейския съюз. А високото изпълнение означава, че е над тези 30%, а ниското изпълнение е съответно под тези 30%. Ако в нашето изказване използваме именно такива термини високо изпълнение, ниско изпълнение, това всъщност се свързва само единствено с резултатите представени на тази графики. Разбира се, има числа, има имена, но тук всъщност се показва само каква е, е голямата разлика между отделните държави членки в областта на традиционните собствени средства – Колегата ми вече каза, че службата на комисиите се опитват да неутрализират вредите нанесени на европейския бюджет в тази област. И всичко това се е водило до добри резултати през изминалите периоди. А на тази графика също така можем да видим, че това вероятно не е достатъчна мярка защото тези различия могат да се преведат на езика на парите. И тогава вече ще говорим за милиони. Нето резултата от тази графика за 6 годишен период е следната. Според нашите разчети, между 2 и 4 милиарда евро – биха могли да бъдат събрани от държавите членки, от митническите им администрации, ако всичко е било изпълнявано спрямо стандарта на най-добрия изпълнител на процесите. В случаите на нередовности и в реалната практика, ако може да се възстанови 1 милиард евро, в крайна сметка се стига между 1 и 2 допълнителни а, а, милиарда евро, които биха могли да бъдат събрани. И това е свързано с всички данни, които всъщност ние успяхме да съберем в нашето проучване. Сега на следващия екран мога да ви покажа следното. Ако сте съгласни с нас, тези 3 милиарда, че са максималната сума, която вероятно не е могла да бъде събрана, просто защото не сме, не сме знаели за тези собствени средства, тогава можете да забравите в крайна сметка кой плаща тази сметка. Като прочетете доклада, ще видите, че ние не правим никакви коментари по този въпрос. Просто искаме да иллюстрираме тези факти сега пред вас с нашата презентация. Ако всички държави членки е, бяха работили така, както работят сега, тези 3 милиарда евро ще да бъдат платени от държавите членки, именно според е, графиката, което означава, че Германия трябва да плати почти половин милиард. Защо? Защото, както виждате сега на екрана, загубите се разпределят между държавите членки по обичайен начин, чрез е, вноските от брутния национален доход. И примерът, който ви дадах за Германия, е следния. Обикновено Германия плаща 20% вноска, а те трябва да платят тази вноска спрямо направените загуби. Освен това, можете да зададете въпроса дали а, отличните изпълнители следва да бъдат наказани за неизпълнението или слабото изпълнение на другите държави членки. И отново това не е залегнало в доклада, но ние можем да ви го покажем сега на екрана. И само за да можем да иллюстрираме идеята си, ние сме разпределили тежестта от брутния национален продукт, за които покриват разликите в събраните средства на глава от население. И ето, както виждате, теглото, което пада на плещите на избирателите, става по-тежко. Когато има голям национален доход, а малко население, тогава се плаща значително повече в сравнение с е, друга държава, която има по-нисък доход, а по-голямо население. Т.е. някой от Люксембург плаща 11 пъти повече от човек от България, при положение, че става въпрос за покриване на тази разлики. Много проста статистическа е тази е, графика и показва резултата как всъщност се плащат пропуснатите постъпления от традиционни собствени средства. Сега също още една графика. Виждате две всъщност графики на този екран. Първата е същата, като унази, която преди малко а, е, видяхте. Общия резултат – е представен тук за събираемостта от митниците през именно този период от 6 години. На втората графика можете да видите по-големите вносители в Европейския съюз. И ако виждате в червено, много от големите вносители всъщност са и онези, които са сред отличните изпълнения от нашето проучване. Когато се направят съответните изчисления, установяваме, че 9 държави членки, които са големи вносители, отговарят за почти 70% от вноските от брутния национален доход. А те също така са и отлични изпълнители – освен това, можете да видите, че много средства могат да бъдат събрани от останалите, които по-слабо се справят, но те не са и големи носители, освен това. Тук отново искам да кажа, тези данни не са в доклада, а искаме сега да ви покажем нето резултатите от проучванията. Ако разгледаме нещата така, както стоят в момента по отношение на митническата събираемост, бихме желали да направим някои препоръки по отношение на мерките, които следва да бъдат взети. I'm, I'm not going to go... Няма да чета всички заключения и препоръки ще осветя някои от проблемите. Първо, Европейската комисия е, има напълно право, има пълно право да търси финансова отговорност от страни, които нанасят е, щети на бюджета. Но те трябва да предприемат два подхода. И единията да използват статистическите данни по редовния начин, както предложихме тук. И като използват всички възможности да увеличат процента на събраните средства. Има действия, които могат да бъдат предприяти за да се подобри резултатът от процес, процеса. Разбира се, сумите, за които говорим, изглеждат относително дребни в сравнение с други суми. Например, по отношение на тълкуването и практиката на отчетността на националните а, средства, но това е независимо от предложенията, които отправяме тук. Държавите членки трябва да проведат по-прецизен преглед на процеса за събиране на вземанията. Те трябва да съче, да сравнят данните в базите данни, да подобрят прозрачността и да направят критична оценка на собствените си митнически системи. Забелязах, че проекто доклада за освобождаване от отговорност очертава трудностите. Забелязах и, че някои от критичните забележки, направени от Сметната палата – през 2011 в годишния доклад, където се обсъжда въпроса за ефективността на системите за събиране на собствените средства. Предоставяме на вас да разсъждавате по препоръките. Надявам се, че ще предприемете действия. Предоставили сме още няколко слайда. Е, това, което представихме, са основните въпроси. Е, в е, хода на дискусията можем да навлезем в повече детайли. Благодаря на ораторите, господин Спенс и господин Дейвиц за представянето на интересните идеи. Не знам дали госпожа Деланге или други колеги искат да зададат въпроси. Заповядай. Аз е, бих искала Европейската комисия да вземе отношение. Докладът, разбира се, е много специализиран но той показва, че разликата между държавите членки е толкова голяма, че ако всяка държава членка постигне резултатите на най-добрите през съответния период, приходите ще нараснат до 3 милиарда. И това е само в една много дребна категория традиционни собствени средства – сега комисията чисто и просто приема, че между държавите членки има огромни различия. Те чисто и просто приемат, че различните държави членки имат различни подходи. Често в комисията се казва, ами ние определяме правилата на европейско ниво и това не е само за бюджет, но и за екологичното законодателство. Но Контролът и изпълнението е работа на държавите членки. Ако има разлика в изпълнението, ми е неприятно, но така стоят нещата. Европейската комисия смята, че следствата, средствата ще бъдат събрани рано или късно, но опитът сочи, че това не винаги е така, особено ако са натрупани е, средства от преди, вземани от преди 12 години. Моят въпрос към представителите на комисията е какви инициативи ще предприеме комисията, така че страните да подобрят своето изпълнение и да съкратят разликата между държавите членки или просто ще продължите да приемате огромните различия. Става дума за огромни суми всяка година. И вторият ми въпрос към изследователите е следният. Методологията е за събиране на средства, но можем да отнесем това, което казвате тук и в други области. Може ли тази методология да се приложи и към структурните фондове и възстановяване на средствата. Бихте ли ни казали колко средства могат да бъдат възстановени там? Не проявявам толкова силен интерес към това как, е, какво е изпълнението на всяка отделна страна. Да, би било интересно ако имаме определени данни за Холандия и е, се отчита, че резултатите се влушават и трябва да се вземат мерки. Е, как смятате, че трябва да се подходи в бъдеще, за да се подобри изпълнението? Аз не смятам, че трябва да се откажем от 3 милиарда евро. И това не е пример за добро европейско управление. И така, какво ще предприема комисията? И въпрос към изследователите. Може ли да използваме същата методология и спрямо други а, области на общо управление на средствата? Надявам се, че Въпросите на колегите могат да получат отговор веднага. Приветствам с добре дошъл колегата Сорти от Европейската комисия от е, Генерална дирекция бюджет и му давам думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисията е, на парламентарната комисия за това, че организира това представяне на проучването. Що се отнася до приходите и събирането на вземанията по собствените ресурси, да, чух въпросите, но бих искал да представя нашият анализ на доклада, ако нямате нищо против. Разбира се, ние отчитаме, че има различия между държавите членки при събирането на митнически е, вземания и в случай на нередности. Е, тук става дума за национално законодателство и национални процедури. Тези въпроси не бива да се надценяват. Нещата трябва да се разглеждат в контекста. 90% от общите средства са от бюджета. Говорим за дял от традиционните собствени средства. За 2% огромното большинство, множество от сумите се възстановяват. Вярно е, че проучването говори за интересни закономерности, които не са неизвестни за комисията, тъй като основните данни са публикувани от комисията или пък са предоставени от екипите на комисията. Смятаме, че този статистически и теоретичен подход, основан на глобален подход, може би не е най-добрия метод за преодоляване на недостатъците в държавите членки. И за премахване на вредите за бюджета. Имаме и някои методологични въпросителни към проучването, които бих споделил с вас. Talks about, uh, detection rates for Проучването говори за процент събираемост. Подходът е подобен като на комисията. А, ние по подобен начин анализираме и процента разкрития. Но проучването стига до много по-пространни заключения. И допуска се, че нивото на а, нередности е гордо еднакво всички държави членки. Този статистически подход не отчита наличието на специфика в економическата среда, например. Това влияе върху нивото на нередностите и от наша гледна точка – не, се подхожда малко като бяло и черно. Държавите членки трябва да предприемат дейности за намаляване на нередностите. За тази се имат нужда от а, обучение и те трябва да предприемат действия за повишаване на коректността а, сред економическите субекти. Проучването посочва пет държави членки като а, постигнали много високи резултати. А, Унгария, Литва, Латвия, Румъния. Не знам дали могат да се използват тези статистически данни за общи заключения, що се отнася до възстановяването и събирането на средства. Подходът по години е проблематичен, тъй като не отчита резултатите от събирането в дългосрочен план. Ще взема един пример. В проучването Белгия се цитира като страна постигнала лоши резултати в събирането. Е, наредностите възлизат на около 20%, 20,5%. Ако четем, обаче, ако четем събирането в по-дългосрочен план за целия период, 2006-2011 година събираемостта е 70%. И оказва се, оказва се, че резултатите в постигнати от Белгия са над средното европейско ниво. Проучването говори, че събираемостта е 41% за целия Европейски съюз. В дългосрочен план събираемостта е 57%. Доста повече от това, което казва проучването. И в този контекст бих искал да цитирам анализът, направен в доклада на ОЛАФ за историческата събираемост в по-дълъг период от време. Анализът показва, че почти 80% от е, вземанията в крайна сметка се събират. Мисля, че процентът към, е, подходът е, към събирането на средства е в общи линии правилен. в някои държави членки наредностите са много по-различни, отколкото в други. Много е по-лесно да възстановиш средства от един коректен а, економически субект, отколкото от контрабандист или пък извършител на друг вид престъпления. И нашата основна въпросителност към проучването и неговия подход е, че индикаторите се основават на доста ограничен брой критерии, без да отчитат огромното разнообразие от специфични условия. И освен това не се отчита развитието през по-дълъг период от време не се отчита и спецификата в държавите членки, която без съмнение влияе. Да не говорим за а, надежността а, на оценките. Притесних се от а, цифрите, които бяха цитирани между 1 и 3 милиарда. Аз не съм сигурен, че те са правилни. Изследователският екип също така изглежда, че споделят нашите притеснения. На много места се казва, че не знаем какви са причините за различията между държавите членки. А може да има напълно е, оправдателни причини. Е, и това, което ни беше представено, е теоретично е, изследване и е редно е, това да се отчете и подчертае. И така, какво прави комисията, за да подобри изпълнението на държавите членки? Първо, нашето внимание е насочено не към 2%, а към а, общата сума на традиционните собствени средства. освен към 2%, ние предприемаме широк, широка гама от действия. Държавите членки трябва да декларират всички суми над 50 хиляди, които са несъбираеми. И комисията анализира всички тези документи и отчети за да провери доколко дали е- са били предприяти достатъчно добросъвестни и надлежни действия. В една четвърт от случаите ние сме поставили под съмнение а, усърдността на държавите членки. И искаме от, от тях да компенсират вредите. Комисията следи внимателно всички тези случаи. Да, мисля, че това е един много ефикасен начин да се проверят действията на държавите членки по конкретни случаи, при конкретни е, случаи, възоснова на конкретни факти, а да не стъпваме върху е, допускания и статистика, а особено когато трябва да се е, компенсират е, нанесени щети и загуби, е, тогава наистина е, държавите членки трябва да се е, помогнат да се е, компенсират тези загуби и в случаи, когато има отказ от страна на комисията да се предприемат съответните действия. Както спомена е, и представящите проучването, е, следим, проверяваме чрез съответните е, инспекции и проверки е, поведението на държавите членки, възстановяване на е, средства в отделни случаи, особено при по-големи суми, когато става дума за по-големи суми. Когато се установи, че една държава членка не е действала достатъчно добросъвестно, тя е финансово отговорна и се иска отговорност за причинените загуби. Е, този подход е, според нас е, ще насърчи държавите членки да усъвършенстват системите си и да отстранят загуби, да отстранят слабости, които водят до загуба на традиционни собствени средства. Това обикновено са средства, които е, се споделят от други държави членки, от приноси от е, общия национален е, доход, брутния национален доход. Наистина, това, което правим е да установим, че държави членки имат системи, които е, възоснова на оценка на риска имат съответните, са заложили съответните гаранции. Е, колкото до препоръките, трябва да кажа, че е, вече следим закономерностите е, при възстановяване и събираемост на битнически изборове, Това се прави на годишна база и е, структурните модели, така да се каже, закономерности се извеждат и ги ползваме, когато е, организираме проверки в държавите членки. Ние е, съобщаваме на държавите членки за резултатите от нашия анализ, поделяме ги с тях, за да им помогнем да предприемат съответните мерки и да ги вземат предвид при собствения си анализ на риска. Разбира се, ще вземем предвид резултатите от това проучване, е, когато ли сме на риска и когато е, планираме допълнителните си действия по е, традитор. Но разбира се, виждаме, че действията на жарни членки не могат да, да се основат на теоретически, статистически проучвания или допускания за е, събираемост. Те трябва да е, стъпат върху обективни, е, солидни, е, доказани прогнози и оценки, които е, комисията, е, до които се добира комисията е, в своята работа по мониторинг и контрол. Оттам и препоръките. Е, в резултат на това проучване, а именно е, е, тази степен на възстановяване на събираемост, събираемостта трябва да е обвързана с резултатността на държавите членки да събират тези средства. Разбира се, много трудно е да се намерят показатели, еталони, които са е, така достоверни и е, основателни, е, чрез които да потвърждаваме оценките и прогнозите. Мисля, че най-добрият начин да се решава проблема с загубите, причинени от държавите членки и техните недобросъвестни действия, е да бъдат принудени да плащат за е, причинените загуби е, възоснова на конкретни констатации и факти. Благодаря, господин председател. Е, сега давам думата на Гайер. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че аз твърде съм затънала в тази проблематика е, в доклада за освобождаване от отговорност е, ние леко докоснахме темата. Е, аз предложих това в комисията и се радвам, че и докладчите в Сянка мислят по същия начин да огледаме, да се разгледа тази тема и в нашата комисия откъде да получи е, средства е, Европейския съюз. Е, е, Обикновено тази дискусия се е, води в съвета и се опира до въпроса кой колко плаща. Е, сумите, които, за които говорим тук, е, се разминават с е, тези, които е, потвърлят в Европейския съвет. Тук говорим за е, бюджета. Е, особено за 2012, но тук е, е, се казва, че задълженията всъщност на Европейския съюз са изпълнени и са защитени достатъчно финансовите интереси. Имам един допълнителен е, въпрос към представителя на комисията, пък и към експертите тук, специалистите, които представиха изследването. А, доколкото разбрах, е, е, вноските на държавите членки, които е, не, са, е, не идват от традиционни средства, които се компенсират чрез е, които не могат, е, които не са е, получени чрез митнически сборове, се, трябва да се компенсират от брутния национален доход. Те не са възоснова на... Значи, ако пропуските от митнически сборове, именно пропуските от митнически сборове се компенсират от брутния национален приход. Е, значи в интерес на държавата членка е, е максимално чрез е, медически сборове да покрие тези суми, за да не ангажира средства от бюджета. 20 бюджет 20% пък е, е такса за обработване, е, административна е, такса. Е, това също трябва да вземе предвид. Е, Втория въпрос е как когато са съобщени съответните суми, но не са внесени от държавите членки, по отношение на общите разходи за обработка, обработване на митнически е, услуги или обработване. Как е, ще получим всъщност от държавите членки тези е, суми, които бихме могли да получим от е, митнически сборове? Това не е много точно отразено и в е, студията, в проучването, е, защото приложното поле на тази студия е само е, се отнася само до и обхваща само сумите, които са обявени от държавите членки. Или по друг начин казано, не знаем дали извън тези обявени суми е, поради мърлева работа на, мит, на митниците или по други причини има необхванати такива, не е, от е, обявени. Сега на авторите на проучването са разписали препоръки за комисията, за държавите членки, но препоръката не е непременно съвет. Аз като политик, европейски политик, имам проблема, че всъщност е, държавите член, членки си изпълняват е, задачите по-добре или по-зле, е, по-често обратното, по-зле но обикновено не се прави е, партньорска проверка. Е, какво се прави е, с, е, при сравнение, когато е, някои държави членки е, имат по-добри или по-лоши резултати, е, може би е, е, сега тук примера, който даваме малко е, пресилен, но една държава членка може да предизвика Трета световна война. Е, какъв когато самите държави членки е, се държат една с друга, сякаш, е, сякаш е, тук, що сме излезли от Втората световна и трябва да внимаваме един с друг, тогава трябва да внимаваме да не влезем в режим на игра на пинг-понг, да си прехвърляме топката от комисията към държавите членки, от съвета към комисията и така нататък, да си прехвърляме топката просто в случая комисията може да предприеме действие, но тук липсва вече партньора, който трябва да бъде съвета. Е, да, господин Гайер имаше право. Е, е, всъщност, може би сте прави, когато някой от вас спомена, че моето така представяне на нещата е малко саркастично, но трябва да се помисли по този въпрос. Аз не виждам други желаящи за изказвания, затова предлагам е, комисията да, е, да чуем комисията още веднъж. Представители на комисията може би е, трябва да отговори на господин Гайер. Добре, първо госпожа Деланге и след това предлагам комисията в рамките на 2 минути да отговори на въпросите. Ще помоля и експертите в максимум, за максимум 4 минути да е, от, се опита да отговорят на поставите въпроси. Но първо ще дам думата на госпожа Деланге. Благодаря. Преди да е, чуем комисията, е, може би винаги ще има основания, е, за да се окаже, че, за да се докаже, че реалността е по-сложна от модела, но става дума за модел, в крайна сметка. Тук. Това, което чух за комисията, е за един подход, който е от случай за случай, адхок, е, е, и че няма е, определени показатели. Аз имам два конкретни въпроса към комисията и очаквам отговор да или не. Има ли разлики между държавите, изпълнението на държавите членки, когато става дума за възстановяване на суми в е, е, областта на традиционните собствени ресурси? Да или не? И вторият ми въпрос е, в интерес на Европейския съюз, е ли, е ли в интерес на Европейския съюз, ако е, ние се равняваме с най-доброто изпълнение, с най-добрите резултати, да или не? Това са двата въпроса, от които, е, за които очаквам отговор от комисията. Защото на теория тези, сметки, е, тези суми трябва да отидат в комисията, но ако останат на ниво държави членки, 30% от тази е, сметка би аккаунт всъщност се намира в една държава членка. Отново искам отговор да или не. Има ли разлика в е, е, успеваемостта, така да се каже, на държавите членки, резултатите между отделните държави членки и след това имаме ли начин да се стремим към най-доброто ниво, вместо да установяваме тези разлики за всеки отделен случай на база адхок. Сега комисията имате две е, минути да е, коментирате, да вземете отношение и след това референтите ще помоля за да можем накрая, за да може накрая колегата Деланге да обобщи. Sorry, micro, please. First for the question. Първо, въпросът, е, който бе поставен за държавите членки, да, при недобросъвестни, недостатъчно старателни действия е, е така, защото нямаме достатъчно балансирана система за европейския бюджет е, и сумите, които се възстановяват, след това трябва да бъдат е, наистина попълвани, допълвани, попълвани от е, брутния национален и, е, доход. И ако има проблеми, е, е, които се дължат на недобросъвестни действия от страна на една държава членка, други трябва да споделят след това бремето. Ето защо възприемаме този е, подход на е, разделяне на отговорностите, е, когато упражняваме контрол по отношение на държавите членки. Щом като се натъкнем на определен проблем, дали структурен или е, индивидуален, е, е, който е предизвикал загуби е, в европейски бюджет, тогава да искаме от държавата членка да си плати за причинените щети. Държавите членки не са особено е, доволни от този подход. Имаме серия дела, заведени пред Европейския съд, е, но това е подхода и съда потвърди нашия подход. Е, това е подхода, който трябва да следваме. Не можем просто да искаме е, държавите членки да плащат компенсации въз основа на статистически анализ. Трябва да стъпим на конкретни факти, да им покажем конкретни е, факти и цифри и това точно правим. Ето защо се опитваме да е, избегнем положението, при което други държави членки плащат сметката на едни плащат сметката на други. Сега дали има разлики в резултатите на държави членки? Разбира се, че има. Е, държави членки са различни, различни администрации, административни е, процедури. Сигурен съм, че не могат да се намерят в Европейския съюз две държави членки, които действат по един и същ начин и имат едни и същи резултати. Разлики има винаги. Аз се питам, сега, дали е, тези различия оправдават е, сумите, които са, е, се цитират в проучването, аз се съмнявам, че е оправдано но ние се натъкваме на различия в... И ако, ако се тъкнем на, на различия, които се дължат на недобросъвестно отношение на държавите членки, тогава искаме да плащат. Това е начина по който действаме. А, аналитичните проучвания са интересни. Те дават представа за а, закономерностите, за общия модел, така да се каже, но, но не могат а, да дадат конкретно, а, да са конкретно а, основание, база за а, определени действия. Ето защо ние трябва обикновено да е, се е, да действаме при е, конкретни констатации. Да, много полезно е ако е, държавите членки се стремят към най-доброто и действат, нали, ако това би било идеалното ние случай. Това се опитваме да постигнем с нашите е, проверки, инспекции, контроли и с насоките, които даваме на държавите членки. Аз ви казах, че е, току-що изготвихме един компендиум, един наръчник, е, с който излага критериите, за, които оправдават действие по възстановяване на констатирани загуби, за да се адаптират тези процедури по събиране на собствени средства между държавите членки. Благодаря. I'd like to start and then I'll pass the, the microphone to... Сега ще започна, след това ще прехвърля на колегата. За мен е удоволствие, наистина. Хубаво е, че комисията е проучила проучването е, в неговите подробности, е, статистиката и така нататък. Е, това го направиха с наша помощ и аз поздравявам комисията за стореното. Малко съм разочарован, че не са е, успели да извлекат е, е, заключения, изводи за системата, което, което искахме да постигне, но съм сигурен, че много дискусии ще има по въпроса и 2% от 100%, които обягват от вниманието, е, които изтичат, е, е наистина е, число, което заслужава да се вземе предвид, защото то на, то отговаря на 3 милиарда. 3 милиарда, както и да ги погледнем, са много пари. Вторият въпрос – Има случаи, когато и всъщност държавите членки и комисията говорят за тези неща, но за съжаление е, Консултивният комитет по собствени ресурси е, прави това и не е много лесно да се открие е, как точно действат. Моя опит е, че те се опитват да бъдат дипломатични по-скоро, отколкото е, така да пипат е, здраво е, особено когато е, има очевидно, очевидни, е, видими различия в е, е, резултатите на държавите членки. Въпросът наистина е за прехвърляне на плащания от економическите оператори към е, данакоплатците и това ми се струва, че е вид субсидия е, за економически оператор, който, се опитал, който е, успява да се измъкне. И това не е нещо, което е, би се приело е, така особено добре от държавите членки. Сега ще дам думата на Ханс Дейвис, който е, ще поговори за някои по-конкретни неща. Но само да привлека вниманието ви към едно от предложенията което все още така се оформя, изкристализира. Може да помислим за 25 или 20% от държавите членки, е, които е, могат е, което може да е една, едно число, което може да даде възможност на държавите членки да управляват ефективно е, този е, въпрос. Е, сега ще прехвърля на колегата. Заслужава тази идея да се вниманието ни. Сега няколко допълнителни въпроси. Трябва да сме наясно с данните, които ползвахме. Наистина това е теоретично е, упражнение, но това са данни, които сме взаимствали от комисията. Или са публични е, данни, или въобще са достъпни данни, които сме поискали и получили от комисията. Това, което направихме, само да обединим тези е, публични данни и да ги свържем всъщност с е, тези интересни е, модели на поведение, с тези стереотипи. А, това беше в... Огледахме 6 годишен период и годината, отчетната година и се очертаха тези интересни а, закономерности. Няма да навлизам в техническите подробности, защото там, където имаше информация, имаше данни и а, те бяха, имаха отношение към нашите, а, нашето проучване, ние се възползвахме от тях. Чухте за нашия исторически, исторически статистическите данни. Много са интересни, защото те дават една много е, съвършена картина на е, резултатите на отделните държави членки. На от 6 години, които разгледахме, пет, пет от, е, доклад, е, от докладите на Олаф съдържаха такава исторически, такъв исторически процент на възстановяване. Една от годините нямаше и не можехме да използваме е, всички данни, е, макар че бихме искали. Въпреки това ние казахме, добре, ще вземем процента на възстановяване за една година, ще допуснем, че 70 и 80% какъв ще бъде нетният резултат от това и видяхме, че той е само 600 милиона. Това е разликата между сумите възстановени 43% и 80%. Значи това ще занижи нашите прогнози с наполовина. Така че това не промени особено нашите заключения. С процент и половина, извинете. Третото е, това, което направи комисията е наистина много положително. Защото когато се натъкват на е, е, нарушение на бюджета, те е, санкционират е, вредителя. Но всъщност е, тук само, е, те гледат само това, което са направили държавите членки, докато при нашето упражнение ние използваме стратегически данни, за да покажем какво биха могли да направят, но не са направили държавите членки. Е, и е, е, значи не може да се констатира е, е, щети е, на бю, вре, е, върху бюджета, ако само се е, ползват е, данните от е, проверки е, и одите. Е, значи в такъв случай е, пропуска се елемента какво биха могли да направят държавите членки, но не са го направили е, какво е би трябвало да направят. Тоест, нашето е теоретическо упражнение, но наистина, ако се вгледаме в това което би трябвало да направи държавите членки и го а, пресметнем в евро, това ще стигнем до различен а, резултат. И тук вече се отговорим ми на господин един от въпросите. би ли било интересно като модел да се оценят и други прогнози, и други е, оценки в бюджетната сфера? Е, Направи ни впечатление, че предварителното проучване показа е, различия. Когато започнахме самото упражнение, видяхме, че навсякъде има различия и то значими и структурни различия когато е, открихме причината за това, а именно различията между държавите членки в областта на възстановяване, е, когато става дума за е, нередности и това е нещо, което всички държави членки трябва да правят по един и същ начин, ние видяхме, че това може да се възприеме е, като подход и в други сфери, е, свързани с бюджета. Е, е, сега, е, в тези 6 години установихме една сума от 127 е, милиона евро, около 2 милиона годишно. Изкушаващо беше да видим какво ще би станало, ако използваме този модел при управление на преките, на, на, на косвените, управление на косвените разходи там е, е, сумите са пет пъти по-големи, е, 100 милиарда. Е, всъщност явлението, което, е, на което се натъкваме в е, тази сфера, е, е, при собствените ресурси е сходно. Ето защо технически не можем да отговорим на въпроса, но може би това, което открихме като приходи, е може би пет пъти повече, отколкото в е, е, по отношение на разходите, тъй като възстановяване на, митнич... на, е, е, възстановяване на е, митнически сборове става обикновено в държавата членка от митническите власти. И ако говорим за наредности, да комисия на едни и същи модели и съм сигурен, че това може да се използва като подход и в други бюджетни е, сфери. Е, и последен коментар по това как да гледаме на този въпрос. Е, имаше бележка, спомена се положението в Белгия или Холандия, е, защото май сте правили посещение в Роттердам и Антверпен. Виждате, че положението е сходно. Две големи пристанища, крайбрежие, континентални малки държави с сходни економически системи и вижте нашите диапозитиви в раздела за разкриване на представленията. Ще видите какви е, огромни, е, каква е огромни различия в разкриваемостта има между белгийските и е, холандските власти. Това помага като подход при всички, на всички етапи при намиране отговор на всички въпроси. С това ще приключа презентацията си, защото мисля, че този пример говори достатъчно сам за себе си. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Това е становище, което разглеждаме. Докладчикът е Теодорус, Теодорус Килакакис. Е, разбираме, че днес той не може да присъства днес, защото е зет. Е, и имайки предвид факта, че нямаме много време по това досие и становището е на английски язик, Обръщам се към всички вас, колеги. Имате ли изказвания по тази тема, по писменото становище? Като че ли никой не желая думата? Тогава само ще ви съобща, че крайният срок за внасяне на измененията е 22 март 2013 година, 12 часа на обяд. А сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Elnézést kérek a rövid technikai szünetért. Az... Моля да ме извините за техническата кратка пауза. Okay. Uh, oh, sorry, please uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselő társaim, rátérünk következő napi rendi pontunkra. Kulegi, както казах, преминаваме към следващата точка от дневния ред. ще е, дискутираме с господин Херберт Буш, който е член на надзорния съвет на ОЛАФ. Ще проведем тази дискусия в нашата комисия. Та, господин Буш, е, приветствам ви с добре дошъл в комисията бюджетен контрол в Европейския парламент. Като председателстват комисията, мога да заявя, ние разбира се ви каним да дойдете тук на президиума, но разбирам, че желаете да останете в залата на мястото си. Ще ви дам думата веднага, за да ни запознаете по тази тема. Благодаря. Благодаря, господин председател. Чувате ли ме? Благодаря, госпожи и господа. Ние дойдохме тук е, с удоволствие, за да говорим за това изменение на регламента от се до Олаф и да дадем нашето мнение по въпроса. Благодаря ви за поканата. Знаем, че от години стои на дневния ред на европейските институции този въпрос и даже малко сме закъснели. Е, сега трябва да компенсираме, да, да наваксаме. Е, е, с, доволни сме, че имаме тази възможност, защото го правим не само от уважение към Европейския парламент, но е хубаво да информираме депутатите за това как е, гледаме на нещата, след като е, след година е, сме вече в, е, на, този пост, на този пост, работим и да видим какви е, заключения можем да теглим от е, наблюденията ни, от работата ни по много случаи когато става дума за това е, новия преработен е, е, регламент, който се сега прехвърля от институция на институция, или също така ISIP, това е съкрещението за инструкциите за персонала относно процедурите по разследване, да видим как да е, съчетаем тези неща и да е, видим, е, да преценим къде има слабости и кои са силните места. От, гледна точка на това, е, е ние сме задължени всъщност е, да предоставяме годишни доклади е, в края на годината. Част от този годишен доклад е посветена на тази тема, е посветен на тази тема. И е, ето е, защо изработих е, един работен, е, изготвих един работен документ и бих искал да ви е, информирам е, аз информирах и съответния комисар за това, че имаме предвид да е, действаме по този начин. Ако Ако ми зададете въпроса, какво мисля относно бъдещето на регламента и какъв регламент да бъде прият, бих казал, че аз, е, човека работил по този е, доклад, е, бих посъветвал следното. Моля ви, почакайте. Нека да почакаме малко. Зная, че от вас зависи, разбира се, като Европейски парламент, защото вие участвате в преговорите, но казвам ви всичко това, защото когато подготвях един доклад и го представих на парламента, според мен, господин председателю, доклада трябва да бъде проучен преди да започнем да обмисляме следващи мерки за реформиране на ОЛАФ. Разглеждам графика. Имам предвид възможните стъпки, които могат да бъдат направени. Можем да включим годишния доклад и съвместно да анализираме него и сегашния доклад, преди да се вземе окончателно решение относно реформата на ОЛАФ. Тези два документа следва да бъдат разгледани обстойно, преди да се препоръча решение относно бъдещето. Докладът ми е на английски език, така че ще се опитам да използвам този текст и да ви запозная точно какво сме предприели, работейки по доклада. Моля да ме извините, че не се умях да ви раздам документа. Все още той не е прият от съответната комисия. Олаф трябва да възприеме такива процедури, които да гарантират а, съответните стъпки, които отчитат законното а, проучване, вътрешно или външно, в държавите членки, на пряко участие на ОЛАФ в разследване, стартиране, начало на процедура по разследване. Преразглеждането на действията в ОЛАФ, вътрешни външни разследвания и, разбира се, ролята за наблюдение, която се приписва на Комисията за надзор в хода на наблюдение и контрол на процедурите, които се предприемат и извършват от ОЛАФ. И сега искам да се спра на някои от тези аспекти. Административни разследвания. Мерки, които ОЛАФ предприема в областта на разследването. Проведени са през последните години е, е, няколко подобни проучвания. Втори член на текста на реформата на регламента 7399 сочи, че административното разследване означава всякаква проверка, инспекция или друга мярка, която се предприема от ОЛАФ в съответствие с член 3 и 4. Те включват съответно мерките по разследване. Този текст е сходен с текст 2 е, на сегашния регламент, който е в сила. 11.5 член. Генералният директор на предоставя списък със средствата за събиране на доказателства. Тези методи отразяват мерките, които са вписани в трети и четвърти член, съответно на регламента. Обаче, тази разпоредба не представлява изчерпателен краен списък интералия. there something, my second. Ja, wo haben wir es jetzt? Ein Moment, ein Moment, President. Ja, wo ist Die Seite Ja, da haben wir es. From the monitor от опитите, свърз... опита свързан с наблюдение на нашата комисия, можем да кажем, че ОЛАФ предприема разследващи мерки, които отиват отвъд онези, които са описани съответно в членове 3 и 4 в сегашния регламент и отиват отвъд онези, които са включени в бъдещия текст на реформата. Интералия по Предвиждат се и мерките, свързани с, с е, прослушване е, на телефонни разговори. Сега, това не е ясно свързано с е, текста, който е представен и няма анализ правен, който да е извършен относно изпълнението. Тези раз, а, а, мерки се считат за намеса в публичния орган, намеса в личния живот и намеса кореспонденцията, които трябва да бъдат съответни с е, актовете, именно седми член, хартата на основните права на Европейския съюз, които отговарят съответно на конвенцията, член 8 от конвенцията за човешките права. Точка от преамбюл от 18 от реформата сочи, че насоките, прияти от генералния директор относно процедурите за разследване за персонала, не трябва да създава или приписва други права, различни от тези в регламента. Имайки предвид потенциалния риск, който може да бъде, може да възникне в хода на разследването, необходимо е да се направят нужните проучвания анализ, преди да се предложи конкретна промяна. Ще ви раздам този текст, така или иначе по-късно. Прякото участие на ОЛАФ, генералния директор в съответно разследващите а, действия. По-настоящем директора а, е, може да назначи и да ръководи проучване и това е уредено в разпоредбите, особено 19 точка 19 от преембюла и възоснова на отделни лични инструкции или указания от директора може също така да се извършат конкретни промени или е, да се вземе решение относно начина по който се провежда разследването. По-нататък, директното участие на конкретни а, е, следствени процедури, разпит, например, на свидетели или а, е, проверки на място. Въпросът е дали генералният директор самият може лично да участва в подобни процедури е важен въпрос, защото може да има въздействие върху принципа за а, безпристрастност 90 член А от регламента. Може да се отправи оплакване или жалба от личния състав към директора, при положение, че има основания за това в хода на разследването. Комисията по надзор посочва, че съдебната практика следва да се има предвид, що се отнася конфликта за интереси и генералният директор трябва да се въздържа от риска да се поставя в ситуация, която потенциално води до конфликт на интерес и може да накърни а, процедурите, които се извършват от ОЛА в хода на разследванията. Зная, че е необходимо да водим и разисквания, господин председателю, по тази тема, така че не искам да говоря твърде пространно. Надявам се, че текста като цяло ще бъде прият през месец април. Ще бих могъл да ви кажа сега, че има цял списък с изразени съображения и притеснения относно нашите проучвания. Благодаря. Köszönöm Bös úrnak a értékes gondolatait. Eh, Благодаря ви. Госпожа Гресле има думата. Благодаря. Искам да посоча, че е, нашият е, парламент всъщност поиска е, един доклад е, в е, по делото Дали през януари бе представен той за заключение и е, тези, които го направиха, е, всъщност е, нещата при тях опират до правни въпроси. Аз се натъкнах на телефонни разговори, е, където е, се дават съвети за това как по най-добър начин да се е, реши даден проблем или не. Каква, какъв е смисъла на дадено разследване? Да се обединят, обобщат доказателствени средства, махазал, и е, да се събере и е, освобождаващ отговорност, но и натоварващ отговорност материал. Но когато човек чуе такива телефонни разговори, е, тогава си мисля, че нещата опират до това, че тук се помага да се конструират, да се е, е, гради е, доказателствен материал. Тези о, откази от телефонни обаждания наистина ме наведат на мисълта каква е, е правната е, стойност на тези е, обаждания. Това според мен е нарушение на основните е, е, закони, права и е, е принципи, на които е, почива Европейския съюз. Е, мисля, че е, такива, на такива неща трябва да се реагира своевременно. Аз не знае дали правилно съм е, изтълкувала е, подобен е, акт или не. Е, за отговор. Е, благодаря, господин председател. Е, да, е, малко съм се колебая, защото трябва да дам спонтанна преценка ние имаме един регла... Е, работим по един регламент е, за Олаф в е, трилога, доста отдавна. И полезно е да се е, е, вземе под внимание всичко, което има да кажат отделните институции, включително и надзорната комисия за Олаф. Е, Сега, това бе обявено като е, дискусия дали е, тази е, е, трябва да се от, преоткрива, да, започ... да се отвари от... отново тази дискусия, която вече се води отдавна в е, е тристанен план. Сега, отново този случай Дали. Тук имаме една сложна, един сложен казус за Европейския съюз и за комисията, но в тази комисия тук е, се води дискусия по този въпрос. И е, въпросът дали представител на, на Олаф е, си е свършил добре или не работата и дали всъщност какви са правните основания за това. Моето твърдо убеждение е, че е, това е, решава е, е, Малтийския съд, а не този, тази комисия. Това трябва да се реши от Малтийски съд, а не тук. Сега, след делото Дали, след като в тази връзка бяха повдигнати много а, обвинения срещу Олаф. Изведнъж ние обсъждаме дали а, трябва отново да преработваме регламента за Олаф. И ако надзорният комитет години наред не е могъл а, да а, каже мнението си по регламента за Олаф, сега изведнъж е, ние получаваме едно становище, което не е добре подготвено и дискусията не е подготвена и по този начин не е ясно е, и това не става ясно от документите, с които разполагаме. И тогава, скъпи колега Бош, ти цитираш от един доклад, който всъщност не е, не е приключил, що за комедия се разиграва тук. И наистина по един комичен, комичен начин аз трябва да отново се хващаме за е, е, ключови фрази в регламента, които се черпят от е, случая Дали. Това ми се струва доста е, странно. Аз е, установявам следното тук, че е, е, въпроса за регулиране на, на... Аз мисля, че делото Дали може да се използва отново като троянски кон е, за... Е, в този случай и е, не, не мисля, че е, дискусията, както я водим тук, ще ни доведе до, е, до някакъв резултат. Ще, ще стигнем далеч. Е, Искам да попитам други колеги дали имат желание да вземат думата. Малко съм отчуден от реакцията на Йенс, признавам си. Свидетели сме на това, че че преди 6 месеца господин Дали беше принуден да си подаде оставката. И от самото начало Ние поискахме да видим документите. Трябваше да минат 6, трябваше да минат няколко седмици. Защо поискахме доклада? Защото чухме, че не всичко е вървяло както трябва в ОЛАФ. Бяха зададени редица въпроси и Докладът от разследването на ОЛАФ и надзорния комитет пристигнаха в парламента. Оказва се, че са били заключени в каса и сега ни питат дали искаме нов регламент, който да се прилага за следващите 5, 6, 10 години. И след това да видим и да оценим а, начина по който Олаф си върши работата. Ние се тревожим от а, това, което според нас става в ОЛАФ. И ако е вярно, не можем а, да не се притесняваме. Ако искат от нас да приемем законодателство, което ще се, прие, ще се прилага през следващите 10 години, а, ние няма да можем да го променяме през следващите 10 години. И ние не можем да не се притесняваме. Не разбирам а, с председателския съвет. не разбирам подхода им. По всичко изглежда, те не искат членовете на комисията по бюджетен контрол, които в край на краищата носят отговорност за регламента на ОЛАФ, да имат достъп до документите. И преди съм казвал, че и по отношение на Евростат. При Евростат имаше дело 2002-2003 година. И тогава се проведаха две разследвания в две държави членки Люксембург и Франция. Като членове на комисията по бюджетен контрол имахме достъп до документите на ОЛАФ. Също така имахме възможност да участваме на заседание на председателския съвет на парламента. Имахме възможност да задаваме въпроси към председателя на ОЛАФ и на комисията. Сега вече не. Няма такава възможност. Ако прочетете решението на съда, ще видите, че те нямат възражения срещу това ние да имаме такъв достъп. Много се радвам, че надзорният комитет поема сериозно своята отговорност. По отношение на регламента, ние не можем да приемаме базата данни в сегашния вид. Ние имаме нужда от цялата налична информация. Като комисия по бюджетен контрол трябва да се обединим и да поискаме достъп до документа. В противен случай не можем да си вършим работата. Господин Милтър. Това, което чувам, не е много успокояващо. Мисля, че ние трябва да организираме в нашата комисия специално заседание за ОЛАФ. Когато докладът бъде е, съставен, когато бъде представен, да дойде генералният директор, да му задаваме въпроси и след това да видим какви действия трябва да бъдат е, предприяти, така че всеки да може да има право на отговор по повдигнатите обвинения. Що се отнася до Дали, с господин Стас ние сме а, ние помним случая Евростат и аз бих помолил председателя на комисията да изпрати писмо до председателя на ОЛАФ защо имахме достъп до документи и до заседания при Евростата. В този случай нямаме. Благодаря, госпожа Гресле. Съжалявам, че отново взима думата, но е, колегата Гайер е, очаква отговор. Тук не става дума за дали. Тук става дума за начина по който е, се, е, е се направите следването по дали от гледна точка на борбата с измамите. И тук не става дума за един глас от много гласове. Това е, е един решаващ глас. Е, искам да помоля да не се правим, че е, ние сме някаква си е, там е, комисия, която има право на мнение, защото е, ние. Е, три институции на Европейски съюз парламента, комисията и съвета са получили доклада за надзорната комисия през януари. Нито една от е, трите институции не е реагирала, макар е, е, законодателството на Европейския съюз ясно да казва. Що за Европейски съюз е това, ако не, е, не задвижва такива е, проблеми? Защо е, се пренебрегва този доклад и този процедура по отношение на Малта нещата трябва да се поставят ясно на масата. В противен случай ние не можем да допуснем един европейски е, орган, европейски орган да, е, да не работи както трябва. Тук има определено манипулация и според мен това не е нормално. Не мога да се е, примеря с това, че ние съдим целия свят без да сме си свършили е, с, работата вкъщи. Е, смятам, че е странно това с е, генералния директор. Вчера е, всички сме получили съобщение съобщения от Олаф, трябва да ги прочетем внимателно и да видим защо генерален директор води разследвания, които, обекти на които са нашите предложения. Този регламент е, трябва да е, предвижда това, е, че всичко, което не е че всичко, което не е забранено, е разрешено. В този доклад много малко неща са забранени. Тук вече е, си играем с европейското право аз си поставям дали, се, е, е, се питам дали, е, поставям под въпрос разследванията, които води генералния директор. Регламента за ОЛАВ има една обща, предвижда една обща компетентност. Олаф отговаря за всичко, но той трябва, генерален директор трябва да остане именно неутрален, защото е компетентен. Той не може да води сам разследването. Е, да си представим, да влезем в е, е, кожата на един европейски служител. Значи, неговия статут го задължава да съдейства на Олаф да прави изявления, признания. Значи, в даден момент делото стига до общия съд и след 10 години се въдворява ред или не. Е, може да, се, да бъде обвинен Олаф за нарушаване на основни права, но Отговорите, които ни пращат Олаф, е, според мен е, са доста манипулативни. Аз просто ги намирам за смехотворни. Смятам, че извършените манипулация е скандална. И ние трябва наистина да е, излезем с ясна позиция. И надзорната комисия е, трябва да каже дали. Е, а, ако ние обаче не разлежаме тази тема като наша, тогава по-добре да разтурим, да разпуснем е, надзорната комисия. Поставих няколко въпроса на колегата Беш, е, които са доста важни за нас за да имаме е, една цялостна представа за начина по който се водят тези разследвания. Така че когато е, подадем е, молба за разследване, да знаем, че е, то се е, осъществява, провежда по е, верния начин. Благодаря. Това би. Благодаря. Не виждам друг да иска думата. И затова ще дам думата на господин Бъш, за да отговори на поставените въпроси. Благодаря, господин председател. Първият въпрос, зададен от докладчика, не мога да преценя, но що се отнася до втория въпрос, дали смятаме, че са били нарушени основни права, трябва да кажа да. И то категорично. Доколкото разбираме ситуацията, дължим на парламента следното, ако ще излизаме с критичен доклад за ОЛАФ, трите институции, парламента, комисията и съвета, са ни дали мандат, особено в навечерието на публикуването на доклада, ние сме длъжни да информираме парламента, ще информираме и комисаря Шемета за предстоящия документ и работния документ, който подготвяме. Както казах, е, наше задължение е да информираме парламента. Би било абсолютно неприемливо парламентът да може да ни обвини в това, че сме приели е, доклада без е, да ги без да предупредим и уведомим парламента. Това би било неприемливо и всъщност като информираме парламента, ние ще проявим уважение към него. Аз, ние предоставихме информация на парламента, но какво се прави с информацията от тук нататък е изцяло в правомощията на суверенен парламент. Ние се надяваме документът да бъде прият на 14 и 15 април и след това ще можем да го изпратим на институциите, които ни дадаха мандат да осъществяваме надзорната дейност. Мисля, че това е правилното разбиране на нашата дейност. И много се радвам, че и вие разбирате а, е, дейността, която ние вършим. Председателят, благодаря господин Баш. Драги колеги, с това приключихме последната, не предпоследната точка в дневния ред. Преминаваме към следващата, последната точка в дневния ред. Изменение на регламент 1 073 1999 относно изследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите. Докладчик е госпожа Гресле. Тя има думата. Благодаря. Тази точка е в непосредствена връзка с това, за което говорихме преди малко имаме, поискахме удължаване на срока, сега а, съвета а, проточи тези резултати и в светината на а, тези резултати, за съжаление, ние не можем да а, се върнем към тези а, резултати, за да, излезе, да внесем изменения в доклада има възможност, както се предвижда, се предвижда в правилника, когато става дума за ново развитие на нещата, а случай е такъв, е, такива е, предложения за изменения да се правят. Аз не мога да ви кажа в каква посока ще отидат те. Трябва да прочетем документа. Много важно е тези документи да получим на време, е, но, както ви казах, междувременно отново се удължава срока и е, е, мога само да е, да препоръчам в този му вид да не приемаме текста на този проекторегламент. Благодаря, госпожо Гресле. Оглеждам залата. Имате ли въпроси или бележки? Някой желая ли да вземе думата? Hadd kérdezzem meg képviselőasszony, hogy mindez, amit most Госпожо Гресле, да ви попитам, това, а, това, което казахте, означава ли, че ние сега трябва да вземем решение тук или просто ни инфо, го казахте за сведение? И нещата а, ще продължат а, да следват а, своя естествен път. От, ясно, а, разбрах отговор, очевидно е да. Скъпи колеги, след като никой не желая да вземе думата, Извинете, госпожо Гресле. А, сега, ако трябва да спазваме процедурата, ние трябва на това решение да вземем позиция след като съвета е, е взел позиция. Значи, е, това е основанието, е, спешното основание да обсъдим, е, обсъдим е, тази, е, тази тема тук и просто да вземем под внимание е, това, какво е състоянието на нещата е, представителя на Олаф има думата. Благодаря. Благодаря. От името на Олаф и комисията позволете да направя един кратък коментар. Регламента а, е, за ОЛАФ се обсъжда и затова искам да взема думата първо. Съветът на 25 февруари подготви своето становище и комисията също подготви а, е, своето становище, подкрепяйки позицията на съвета. Имайки предвид казаното от госпожа Гресле, по време на преговорите, водени от госпожа Гресле, регламентът бе обсъждан обстойно и според мен се постигна един добър компромис. Комисията би изразила съжаление, ако регламентът за ОЛАФ подлежи на промени свързани промени в договора. Имайки предвид е, писмото от октомври миналата година е, до председателството и изказаната подкрепа, политическа подкрепа по е, темата в резултат от политическата тристранна среща. Мога да кажа също така, че предложението от 2006 година, т.е. преди 7 години бе направено. И ако сега ще се направят значителни промени, а парламентът разбира се напълно е правомощието си да внесе подобни промени, ако така реши, би било трудно. Обаче всичко това да бъде организирано и да може да премине в рамките на мандата на сегашния парламент. В противен случай ще има сериозни е, закъснения. Така че обръщам се към е, многоуважаемите членове на Комисията бюджетен контрол. Много ви моля, нека да се постигне балансирано предложение, имайки предвид, разбира се, и направените предложения от страна на вашата комисия. Ако искаме наистина да има ясни определени задължения и права на надзорния орган, така че той да може да изпълнява функциите си още по-добре в бъдеще в рамките на предишния регламент, нека се направи необходимото. Ако казвате, че има наредности, тогава това, разбира се, е едно обвинение насочено към ОЛАФ и генералният директор на ОЛАФ отговори на тези а, обвинения. Дискутирали сме всичко това. Надзорният орган проведе своите разискания. Имахме разисквания в а, тристранната среща. Все още някои аспекти се обсъждат. Но не трябва а, да се задържа този изключително важен акт, така че това е апел от комисията към вас ще ви бъда много благодарен, ако наистина имате позитивно отношение по моето предложение. Благодаря. Господин Пачилич. Благодаря, господин председателю. Тъй като а, имаше призив и социалистите да дискутират тази тема, с удоволствие, че ще участваме в дебата. А, има разисквания, които, в които участваме, стана ясно за конкретни нередности, които са разкрити в хода на процедурите по разследване. И съм разочарован от колегата Гресле относно казаното, защото действително огромно количество усилия са вложени в работата. Аз съм докладчик в Сянка и мога да кажа, че наистина това е конкретен документ, който изисква конкретни познания, за да се работи по него. А пък мисля, че не всички биха могли да проследят всички тези аспекти. Наистина няма и нужда, наистина десетки хора да имат един експертен опит, за да може да се работи по този регламент. После изслушах и изказването на представителя на Европейската комисия. наистина, ако има нередности, които са засечени, не трябва да ги пренебрегваме. Е, вече 7 години е, работим с един документ, който е не е напълно адаптиран към тази област. Вероятно и нашия нов документ няма да бъде перфектен. Разбира се, необходимо е да се отчитат промените, които действителността налага да се влагат в актовете. В крайна сметка отново подчертава многото усилия, които са вложени в работата по досието. Надявам се, че ще можем да приключим този акт и ще постигне, може би, не идеален резултат, но постижим. Благодаря ви. Госпожа Гресле. Господин, Беш, тук ли е още? защото той каза, че не трябва да от един случай да, да екстраполираме и да правим заключение за всичко, но ако това е свързано с телефонни, прихванати телефонни разговори, тук става дума за повече случаи, значи не е, е изолиран случай. Значи, ако нещо просто не се е, е случило, няма и да има телефонен разговор. Факта, че е, тези неща се обсъждат, значи става дума за системен проблем, проблем в е, системата и е, регламента трябва да изчисти тези е, проблеми. Е, тук е, наистина е, въпроса на госпожа Хофман, е, тук не е упрек, разбира се, към нея, човек не може да знае всичко, но е, това беше реплика към нея. Желая ли някой да отговори? Може би първо господин Беш, макар че е малко нелюбезно първо, е, но след като председател на надзорната комисия – Нямаме нищо предвид, нямаме е, намерение в този годишен доклад да е, сочим с пръст конкретни е, случаи. Ние сме обработили повече от един случай. Е, може би госпожа Гресле забравя това. Но, както казах, достатъчно трудно е, е когато установим, че са засегнати основни права от наша гледна точка, е, че става дума за злоупотреба с служба, е, със служебно положение, е, разбира се, ние трябва да се обърнем към тези, които в бъдеще трябва да носят политическата отговорност за ефективността на борбата с измамите. Госпожа Хофман, нищо трагично няма за това, че господин Бъш получи думата първо. Ние сме равнопоставени, нали? Няма смисъл, особено ако говорим тук за един конкретен случай, едно конкретно разследване, е, макар и да има различни е, становища, различни позиции е, и разминавания в мнението между надзорната комисия и самия Олаф, аз също не съм в разследването и не мога да взема отношение по въпроса. Това, което мога да кажа обаче е, че разбира се, становището на комисията, надзорната комисия, когато е, е насочено към, е, е насочено към Олаф и в такъв случай, е, разбира се, ние много внимателно го проучихме, отговорихме изчерпателно, е, и е, колегите ни е, от Олаф са на разположение по всяко време да обсъдят този въпрос с надзорната комисия. Може би не гледаме по един и същ начин на нещата с тях, но нямаме нищо против да седнем на масата и да обсъдим нещата с тях. Госп... Няма проблем да дойде господин Кеслери в тази комисия, да докладва отново. Е, за нас нещата е, са съвсем прозрачни. От наша гледна точка, е, ние не сме извършили никакви правонарушения, сериозни правонарушения, това съм сигурна. Е, може да има е, някои други чиновническа грешка, административна грешка, да бих допуснала това, но, но е, в никакъв случай това не е нарушаване на закона. Ojola Szender Госпожа Александър има думата. Благодаря. Като изслушах казаното от господин Буш, да, мога да подчертая, че имахме проблеми в транспортната комисия, но позволете сега да се изкажа показаното от госпожа Хофман. Eh, на първото заседание на бюджетната комисия мисля, че ставаше дума за становище от господин Кеслер, при който надзорния орган не непременно упражняваше всичките си правомощия, които са му предоставени от Европейския парламент. Да, говорим за един случай, но въпреки това става дума за конкретен случай. И очевидно един е, служител на Европейския парламент на високо ниво, ръководно ниво, е поставено в много деликатно положение. Законодателството, нормативната уредба би трябвало да гарантира максимална закрила и е, такава мярка не може избирателно да се прилага. Може би става въпрос за едно, едно дело, един случай, но той е много важен и парламента иска е, пълно изясняване по случая. Не можем просто да кажем, ето това е едно общо решение и толкова да се приключи въпроса. Искаме подробно информация и ако е необходимо да се критикува някого, защото той или тя са препишили правата си, тогава естествено трябва да имаме всичко това предвид от всички аспекти, включително бюджетни. Безкрайно благодаря на колегите за извършената работа. Много ценна е тяхната работа и много ценен е приносът им към нашите усилия за борба с злоупотребите. И мисля, че много внимателно следва да анализираме тази материя. На последно място един ясен въпрос. Не знае дали госпожа Хофман може да отговори на такъв въпрос. Какво се случва, ако Малтийския съд каже, нищо не се е случило? Тогава какво следва? Какво следва от подобно съдебно решение? Евентуално. По този конкретен случай или по сходни случаи? Kedves Rosszendra asszony, természetesen senkinek a szabad véleménynyilvánítás. Благодаря. Благодаря, е, госпожи и господа. Наистина, аз е, с никакъв случай не искам да ограничавам правото на становище, госпожо Айла Сендер, но не мисля, че е подходящо да се наместваме все още, е, тъй като не е приключило делото, не бива сега да изказваме е, хипотези по хипотетично решение. Действително, комисията, вероятно, Европейската комисия надали е, ще иска да коментира подобен въпрос. Но преди да дам думата на госпожа Гресле, ще дам думата на представителя на комисията. Виждам, че желая. Благодаря. Искам да пледирам за това, което каза госпожа Хофман, а именно разликата, която трябва да правим между анкетите, проверките, водени от ОЛА във връзка с оставката на господин Дали, всички въпроси все още трябва да получат отговор, трябва да бъдат изяснени. Не непременно тук обаче, но и по-конкретно пред съдилищата в Люксембург и в Малта. Но също така и при преразглеждането на регламента за ОЛАФ. Този регламент е, беше тема на дискусия между всички институции, Госпожа Гресли извърши забележителна дейност по този регламент, успя да постигне и споразумени със съвета. Факта, е, че може би ще има, това не е сигурно. Могат да възникнат трудности, могат да възникне твърде силен медиен интерес. Аз не спознавам проверките, разследванията. Не познавам доклада. Очакваме естествено с интерес доклада на надзорния комитет, но е едно е подготовката на един очак, дълго очакван регламент, съвсем друго са последиците от един конкретен случай. Е, в е, втория случай става дума за това, че извлечените полки трябва да бъдат вградени в регламента. Да съобразяваме с компетенциите на генералния директор на ОЛАФ и взаимодействията между него и надзорния комитет. Но да не забравяме законодателната дейност, която се води. Разбира се, парламентът те първа ще гласува определени изменения, но не може да се приемат законодателни разпоредби по абсолютно всички проблеми. Не може всичко да се регламентира със закон. Не може всичко да се промени в регламента. Това не е разумен подход. Ето защо аз мисля, че последиците от всички тези проблеми трябва да бъдат формулирани в определени заключения и полуки, но тъй като в момента се прави, се разработва преразглеж, се, се разработва нов регламент, нека да се да имаме предвид факта, че се предвиждат по, по-силни правомощия. Нека да не, застрашавам, да не застрашаваме междуинституционалния диалог. Е, смятам, че би било жалко, ако очаквайки е, решенията, в крайна сметка съда е този, който ще вземе решение за това дали са били нарушени правата на човека. Но все още няма решение нека да не взимаме за заложник нов регламент, който е важен за ОЛАВ, за гражданите, за всички заинтересовани лица. Аз не съм сигурна, че би било разумно да се прави такова нещо. От друга страна, анализът на доклада на доклада на надзорния комитет и извличането на полуки. Това е много важно. Ние сме готови за междуинституционален диалог. Готови сме да обсъдим тези проблеми на съответното ниво. Струва ми се обаче, че не бива да допускаме забавяне на приемането на регламента, тъй като той е крачка напред в съответствие с текста от 1998 година. Председателят благодаря. И така, дами и господа, преди да приключим с тази точка от дневния ред, искам отново да дам думата на госпожа Гресле. Още един път искам да кажа, ОЛАФ работи само с индивидуални, по индивидуални случаи. Някой от тях, по някои от тези е, дела, случаи, той дава общо заключение. Случаят, за който говорим сега, е бил е, проучен и разследван внимателно. Не искам да навлизам в подробности, аз много съжалявам, че този въпрос се обсъжда тук. Много беше трудно да се постигне това споразумение. Беше необходима много работа. От този случай, както и от други случаи, трябва да видим дали имаме, дали може да се говори за системни проблеми. Аз не смятам, че уместно един лобист да бъде насърчаван от Олаф да подслушва телефони и то, за да бъде поставен даден човек в определена ситуация. По всичко изглежда, че това се е случило. Виждала съм и документи, от които става ясно, че се е случило именно това. Трудно да разберем как е било допуснато. Това, което съм виждала е, че система, в която трябва да се запише всичко, което е забранено и всичко, което е разрешено, защото в противен случай ще бъдат нарушени правата. Отправила съм и няколко въпроса в тази връзка. В известен смисъл Олаф не е наясно с проблемите. Но това са проблеми, проистичащи от непоследователното спазване на правата. Ако нямаме, ако не държим сметка на това, ще се окажем в хаос. И много съжалявам, че длъжностните лица в Европейския съюз има много приятели сред тях. Ако обаче може да има поведение към длъжностните лица, кои, поведение, което не може да се прилага спрямо от други хора, трябва да видим и да дали определени случаи всъщност означават не спазване на процедурните изисквания. В случая ние сме изправени пред множество полуистини и трябва да ги извадим наяве. Имаме нужда от ясен анализ на всичко това. Дори бих казала, че е не е чак толкова лошо да се разруши цялата сграда и да започнем наново. Шокирана съм от това, което се е случило. Инес, ти се бориш за съвместно взимане на решения, за Олаф, бориш се и за кодекс за поведение, за някакъв наръчник. И аз се борих за това. Казаха ни, не, не, много е трудно. Сега обаче се оказва, че по много свободен начин са били тълкувани а, инструкциите за служителите. Аз искам те да бъдат задължителни, преведени на всички езици и публикувани защото говорим за възможно нарушение на основните права на човека. И не може да се каже, че процедурните, че правника за работа не е задължителен и може, и всичко може. Това е очевидно, това очевидно противоречи на духа на всичко това, което сме договорили. Ние трябва да видим кое противоречи на а, духа на регламента. Затова се вълнувам толкова. Не искам всичко да потъне. И няма смисъл от регламент и да гледаме как някой го подкопава. Затова съм толкова удивена. Тревожа се и вие трябва да се тревожите. Разговарях с генералния директор и го питах какво означава това, какво означава за дейността на службата. Нека да си свършим работата и тогава да говорим. Председателят. Дами и господа, с това приключихме тази точка от дневния ред. Отбелязахме информацията, предоставена от докладчика? Искате ли, имате ли да ни предложите процедура? Visos situacijos, dėl ko šiandieną vyksta Не сме запознати с цялата ситуация. От половин час се обсъждаме въпроса и само се намеква, че има документи, че има случаи и ако е вярно това, което току-що чухме, е напълно оправдано да поискаме документи. Ние като парламентарна комисия можем да поискаме тези документи. Може би председателя на ком... парламентарната комисия може да изиска документите за членовете на комисията. Защото ако е вярно това, което чухме, то е скандално. От известно време говорим за това. Изведнъж се оказва, че е, не всичко е ясно, че правилата могат да бъдат прилагани по различни начини. Съгласен съм, госпожо Гресле, че трябва да анализираме въпроса по различен начин и тогава, може би, заключенията ще бъдат различни. Благодаря ви. Сега приключваме по тази точка дневния ред. Благодаря на госпожа Гресле. И искам да отбележа, че повдигнатите въпроси ще бъдат предадени на вниманието на председателя на комисията, за да бъдат анализирани така че да получим достъп до споменатите документи. По точка разни няма нищо. Не виждам заявки за изказвания. Следващото задание ще бъде на 22 и 23 април. Благодаря ви, приятна вечер.